Voilà, mes chers collègues, je vous propose колеги, предлагам да започваме заседанието. Моля ви, запазете тишина. Silence je fais évacuer la salle. Моля ви тихо, защото иначе ще изпразне залата. А, съвсем накратко, докато господин генералният директор седне, искам да ви уведомя за решенията, взети тази сутрин на заседанието на координаторите. Присъдихме редица доклади. Доклада по комитологията на групата Европа за свобода и демокрация, където правната комисия е водеща. Проблема с независимите изследвания за въздействие ще бъде решен с писмо до прецедента, а не в правната комисия. По отношение на двата проекта за регламент, изменящи финансовия регламент, адаптация към договора от Лисабон и създаването на службата за външно действие. Това беше заложено на Ингле Гресле, което струваше много точки, но Инги ни е скъпа. По отношение на доклада за изменение на финансови инструмент за развитие. Той се присъжда на социалистическата група. Докладчиците по бюджета за 2010 година ще бъдат натоварени с корекциите към бюджета с Европейската комисия. Господин Сурин и за другите институции господин Манка. А по отношение на становището на нашата комисия по доклада на Комисията по външните работи за службата за външно действие – Групата на социалистите и групата на НП ще се споразумеят. Социалистите предложиха господин Гуалтиери да бъде докладчик. Защото господин Невски е писала предишния, може би двамата ще се споразумеят. Решихме, че след размяната на мнения вчера с комисара Левандовска, който беше изключително богата интереса, нашата комисия по бюджета ще внесе устен въпрос с дебат и резолюция, така че този въпрос да бъде записан за месец май. Нашия докладчик Раймер Бълге ще направи предложение за текст по устния въпрос и за резолюцията, така че колкото може по-скоро в един важен политически момент, когато на другите институции им е трудно да вземат ясна позиция, да може Европейския парламент да заяви политическата си позиция по основните насоки на бюджетната политика през следващите години и особено необходимостта да има междинен преглед по средата на финансовия период, за да се отчитат е, последиците от прилагането на договор от Лисабон. Това са решенията на координаторите. Сега предлагам, както се разбрахме вчера, да преминем незабавно към е точка 6, точка 8 от нашия дневен ред за а, службата за външно действие и да дам думата на генералния директор, който да изложи пред нас а, направеното от комисията до тук и предложенията, а, за да можем да осъдим нашето становище преди дебата в Комисията по външните работи. Господин главен директор. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото нещата могат да се резюмират доста простичко. Намираме се в следната ситуация. Беше взето политическо решение Европейската служба за външна дейност – да бъде служба Суи Генери сама по себе си на равно разстояние от комисията и съвета и последиците от тази ситуация разбрани от политически власти, че тази служба трябва да бъде бюджетно независима, т.е. да разполага с собствените си административни кредити в рамките на бюджета на Европейския съюз. Поради това трябваше да се измени член първи на финансовия регламент и да се предвиди позоваване на службата за външна дейност в списъка на институциите, даден в член първи. По силата на финансовия регламент службата за външна дейност е институция, което води редица последствия. Първо, факта, че тя е институция, не означава, че оперативните кредити а, преминават от комисията към външната служба Както гласи договора, само административните кредити се прехвърлят към външната служба. Второ, има един важен практически въпрос, който трябва да бъде решен, а именно това е проблема с ролята на ръководителите на делегации. Ще поясня, управлението на помощите за трети страни може да се осъществява било от Брюксел, било да се децентрализира и да се повери на делегациите в съответните страни. В момента ръководители на делегации са делегирани, подделегирани разпоредители на комисията. В момента обаче, в който се създаде службата, която е автонома на и всички служители, които работят в нея, няма да бъдат служители към комисията. Командната верига между комисията и делегациите се нарушава, както и веригата на финансовата отговорност между комисията, между разпоредителя, какъвто е комисията и делегациите. Имаме два избора. Първият е да заявим, че за нас делегациите са звена за сътрудничество, които са свързани с Европейската комисия и които трябва да отговарят за а, управлението на помощите за трети страни. Само, че в такъв случай ръководителя на делегацията, т.е. посланника на Европейския съюз, няма да има никакви правомощия за представителство на Европейския съюз, особено в е, много важни области. И затова избрахме друг вариант, а именно да представим нещата така, че ръководителите на делегации да бъдат вкарани в една командна верига свързана с комисията, като същевременно си остават служители на службата за външна дейност. Именно за това възнамеряваме да променим редица членове, които ще позволят на комисията да назначава тези ръководители под делегирани а, а, разпоредители за да потвърди, че всичките им отговорности са, са зачетени. Финансовият регламент беше адаптиран в този смисъл и така позволява на ръководителите на делегациите интуито персоне да, се, да станат подделегирани разпоредители на комисията и имат капацитета да бъдат а, пълномощни посланници на, а, а, в съответните страни. В нашата ситуация те ще се отчитат пред комисията, ще отговарят пред нея ще бъдат подлагани на инспекции и одит. Комисията от своя страна ще трябва да бъде освобождавана от отговорност от страна на парламента за изпълнението и усвояването на кредитите. Това е накратко. Както ви казах, нещата са прости. Има административен бюджет за службата с специални разпоредби за управлението на оперативните кредити от ръководителите на делегации под ръководството на комисията. Необходими са някои технически адаптации, които ще позволят службата да функционира, като не бива да се забравя, че процедурите за освобождаване на отговорност за изпълнението на бюджета ще продължат да се прилагат. Благодаря, господин генерален директор Инги Греснер. Да, благодаря ви, господин председател. Това е една много, много важна точка от нашия дневен ред и аз бих искала да благодаря на господин генералния директор за изказването. В момента сме на кръстопът. Лисабонския договор ни дава нови правомощия и, и този път, за пръв път, няма нови правомощия за комисията, макар и това да не е изрично а, залегнало в а, договора, но ще има нови отношения между парламента и комисията. От една страна, обаче, как, ще се загуби известна прозрачност, може би и е, ясно разпределение на задачите и отговорностите между различните институции. И по-специално в областта на бюджетния контрол. Господин генералният директор предлага някои решения, но всички решения са неудачни, тъй като подхода не е правилен. В документа, в който предложих на вашето внимание, аз разнищвам двата подхода. Независимо от това дали ще свържиме тази служба с комисията или тя ще бъде звено извън комисията да бъде е, СВД суи е, генерис да, но бих, бихме могли да погледнем модела на Олаф. Мисля, че подобен модел би бил също удачен, евентуално. Значи, от една страна имаме този модел и е, докладчика в е, Комисията по външните работи. Много моля колегите, които говорят по телефоните, да говорят навън. Е, колегите от. Е, комисията АВКО е, изработиха документ, който трябва да бъде доразработен за е, звено в рамките на комисията. Вчера на на заседание така имаше настроение за обединение около един консенсус, т.е. орган sui generis в рамките на комисията, защото по този начин ще се избегнат много проблеми, които неизбежно ще се поставят и ще изпъкнат и изникнат, ако службата е извън комисията. Така че ние искаме едно решение, което да дава възможност органа да бъде в рамките на комисията. Защото програмите могат да бъдат прилагани от службата, само ако тя бъде в рамките на комисията. Просто извън комисията това няма да стане. Е, в такъв случай службата ще трябва да бъде много по-малка. Може би ще има някакви бюджетни или правни проблеми и аз ще се спра на тях по-късно. Тук съм направила една, един преглед на външната политика на Европейската комисия. Става дума за кредитите, които са управлявани предимно от съвета. Дълго време бюджетния контрол искаше да има поглед върху този проблем. Нямаше точно е, разпределение на отговорностите и наистина се сблъскахме с много проблеми. Съвет от една страна не управляваше кредитите, имаше някак объркване и а, препокриване на правомощията и компетенциите. А, предложението на госпожа Аштън за създаване на СВД извън рамките на комисията поставя този проблем. Проблема за а, объркване на отговорностите, не точното определение на отговорностите при покриването. Защото по принцип посланника на Европейския съюз получава своите правомощия и от госпожа Аштън. Но кой? Кой ще, бъде, кой ще е отговорен? Кой по какъв начин ръководителя на делегацията ще може да да наложи някои решения, които да са в противоречие с някои разпоредби. Стана дума и за така наречените конфликтни приоритети. Аз исках да обърна внимание на този проблем но дори самото появяване на това явление или на това понятие означава, че има някакъв проблем. Конфликт на приоритети не може да се разреши на административно равнище. Това е политически проблем, политически въпрос. И в самото предложение на госпожа Аштън се съдържа проблем. Не може от една страна да има административни, е, административни мерки, а от друга страна чисто политическа, е, политически аспекти. В, е, според предложението на госпожа Аштън, комисарите не носят отговорност за бюджета, а е, госпожа Аштън ще има много повече бюджетни права, отколкото другите комисари. Тоест, мисля, че това не е най-доброто решение. От, особено ако помислим какво ще бъде мястото на ръководителите на делегациите в цялата тази схема. Така че въпросът е следния. Ние, къде е нашата роля, къде ще бъдем, ние, къде, е наши, къде ще бъдат, как ще бъдат включени нашите решения, нашите становища. Знам, че политиката е процес на взимане на решения, последователно взимане на решения, не е на нещо спонтанно, което се прави е, е, инсито, но от една страна има да country allocation, стратегическите документи страна по страна, е, националните цели и е, годишните е, планове за действие. Това са четирите стълба в, в предложението на госпожа Аштън се съдържат три степени. Тоест, тя ще решава какво да се прави, а комисията ще се превърне в изпълнителна агенция. Мисля, че това не е най-доброто решение още веднъж и не е в наш интерес. Още един проблем по същество. Радваме се, че служителите на общността ще могат да разходват средствата. Добре. Ние също но в крайна сметка служителите на дадени държави членки ще бъдат на едно равнище на, с а, служителите на Европейския съюз. А, тоест, а, това не е, това не е, не е удачно да бъдат да бъдат наравно, наравно нищо. От една страна дипломатите на държавите членки, от, другата, от друга страна служители на институциите. Еднакви права, но, но не еднакви отговорности. А, нека не забравяме, че дипломатите са покрити от имунитет. Даден дипломат бива назначен на работа в Корея, да речем, и тогава той вече няма да отговаря а, за извършеното. Така че на практика а, се променя законодателството на Европейския съюз и има, ще, това ще има много тежки последици. Комисията по бюджетен контрол има известен опит в тази област. Значи ние даваме средства, след това подписваме финансово споразумение, за да можем да имаме право на, на контрол а, над начина по който се разходват тези средства. Така че Става дума за ежедневни действия, за ежедневно разходване на средства, кое, които няма да можем да контролираме. Тоест, ние трябва да имаме някакви гаранции, трябва да имаме доверие, че нещата се извършват е, както трябва. Така че и двете предложения, струва ми се, е, будат е, е съмнения и. Е, трябва да си зададем въпроса как, какво, какви ще бъдат бюджетните последици. Предполагам, че предложението на госпожа Аштън не е окончателно. Е, то ще бъде дообработено, но мисля, че колегите трябва да ни помогнат да видим как да продължим. Благодаря, Инге. Наистина аз приканвам колегите да се запознаят с този документ, който за, за сега е само на английски, но нека да го прочетат. Господин Галтери. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на генералния директор за много ясното обяснение. Той изложи съдържанието не само на предложението за изменение, на регулация, но цялото проекто решение за създаването на службата за външна дейност. Има две основни, две основни момента. Първо, да кажем, че службата е извън. Комисията има автономен бюджет, като разбира се, оперативните критерии ще станат към комисията. Или второ, и в такъв случай ръководителите на делегации няма да са служители на комисия, ще бъдат под делегирани разпоредители и ще се отчитат пред комисията. Но към коментарите на колежката Греслел към това решение, предложено от комисията, искам аз да добавя, че плана, който предлага колегата Геслер е последователен и амбициозен и същевременно съдържа голяма доза исторически и политически реализъм. Няма съмнение, че този сложен механизъм и всичките основни линии, предложени от генералния директор, този механизъм може да съвмести необходимостта да се запазят прерогативите на комисията, като интегрираме службата в към комисията, управлението на службата, към комисията. Според мен основният проблем е проблема с парламентарния контрол и според мен от тази гледна точка съществуването на отделна административна секция, която подлежи на процедура на освобождаване от отговорност, няма да попречи на тези прерогативи. Защото трябва да има яснота, когато преглеждаме работата на тази служба. Също така, искам да кажа, че в момента всичките оперативни решения, кредити ще бъдат свързани с комисията – И трябва да се е, е, уточни по-добре на кого е подчинена финансово тази служба. В предложения проект обаче има един риск е, от неефективност от, и от слабости в функционирането. Мисля, че е напълно законно Европейския парламент да участва в преговорите да, и да каже думата си за създаването на един политически орган, както и за финансовото за оформяне на неговия бюджет. И мисля, че предложението се диктува от политически причини, Е, ще има различни позиции на държавите, членки на съвета, на комисията. Ние трябва да намерим и нашата, за да може да се постигне споразумение. Има исторически причини и развитието на това ново измерение на европейската политика, общата външна политика и политика за сигурност. Трябва да се развие това е нещо изключително много важно и е, е, както е важно да се гарантират е, съответните ресурси. Ние трябва да развием тази политическо-историческа тенденция и да издигнем на европейско равнище политиката за сигурност и традиционната. Това е част от традиционната граматика, традиционните е, правила е, е, в Европейския съюз, защото ако не успеем да направим тази политика, ще бъде върната обратно към държавите членки и Европа няма да има външни отношения. Ние трябва, ние се намираме в един много деликатен исторически период и трябва добре да осъзнаваме това и ще бъде напълно а, закономерно а, да искаме тази служба. в този момент да бъде към комисията и да отговаря на. на всички условия, които поставяме. Аз съм съгласен с измененията на финансовия регламент, но има някои важни общи неща. Ние трябва да гарантираме възможност да се инвестира в Европ... ОВППС, Евро... Общата външна политика, политика за сигурност, да се гарантира един отделен бюджет за тази политика и е, да също така да има ефективен парламентарен контрол върху този бюджет. Предложението на комисията за а, а, реформа и по отношение на ОВППС е недопустимо, защото няма никакво правно основание. И парламента трябва да има последната дума, докато в момента това не е така. И вие знаете, че Лисабонския договор утвърждава принципа на съвместно взимане на решение. Има много важни решения, които трябва да се вземат след дебата по финансовия регламент, но ние трябва да знаем, че когато обсъждаме едно предложение, кое, което определя кои служби къде ще се прехвърлят, тук не се отчита реал, не се отчитат реалната тежест на различните изменения и парламента потвърждава своята първоначална позиция. Колегата Греслер трябва да гарантира на парламента една важна и тежка роля в тези важни преговори. Госпожа Брантнер. Благодаря ви, господин председател. Да, Бих искала да средоточа върху политическите аспекти, защото създаването на тази служба означава, че ние трябва да обединим това, което вече съществува и в комисията, и в секретарията на съвета. Тоест, това означава 15-те мисии на Европейския съюз, които са важни от политическа всяка гледна точка и всичко това трябва да бъде обединено. Точно това е идеята за тази двойна роля. Въпросът е в каква посока ще тръгнем. За мен е важно да възприемем общностния метод. Да не се връщаме към националното измерение, когато вече е постигнато общностно съгласие, създадени са общностни аспекти. Държавите членки често не искат да дават своя принос и за това беше взето решението, че тази Европейска служба за външна дейност ще бъде един отделен орган, който ще обединява служителите от комисията и от съвета, че този орган също така ще включва мисиите и че ще има генерален секретарят, който ще работи за тази цялостна структура. Обаче, от друга страна, държавите членки искат да имат контрол върху финансирането от страна на Европейския съюз. И затова ние казваме не. Или ще обединяваме всичко, или ще има част, кои за която ще отговарят държавите членки и част за която отговарят европейските институции. Ако ние се върнем към по-скоро междуправителствената структура, оглавявана от Солана и комисията ще използва собствените си органи, т.е. Е, тези хора трябва тогава да бъдат длъжностни лица на общността. Трябва да сме много бдителни, тъй като има два финансови инструмента, един от които инструмента са финансиране на общата външна политика и политик в областта на сигурността. Трябва да има един специален отдел в комисията, който да се занимава само с финансовите аспекти и там трябва да работят служители на комисията. Но как да се разделят нещата? мисли си, че същото въжи и за разходите, свързани с помощта за развитието. Ако придадем всички тези правомощия, ако дадем цялото това финансиране на Европейската служба за външна дейност, без да поставяме ясни изисквания за финансирането, това ще бъде крайно неразумно. Трябва да има същото равнище и същото ясно определяне на това каква е иерархията и каква е дейността. И господин Пибълкс няма да може да взаимодейства достатъчно с Европейската служба. Знам, че много хора искат да се върнат към междуправителствените отношения, но това не е правилно. Благодаря, господин Фар. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Гресле за много ясния и добър доклад, който много добре и ясно посочва вариантите. От принципна и теоретична гледна точка – съм съгласен с госпожа Гресле, защото нейният модел, моделът на Олаф, ще бъде по-ясен, по-разбираем и по-добър, отколкото предложението на Аштан. Ако ръководния комитет на парламента иска да възприеме това като преговорна позиция, аз ще се съглася с това. Госпожа Гресле реагира срещу факта, че предложението на Аштан е да създаде някаква хибридна организация, която преди не е съществувала и за това не е приемлива. Но при все това трябва да разберем политическия проблем. Ние не сме счетоводители или аудитори, ние също сме политици. И ние трябва да разберем какви са политическите мотиви в основата на предложението на Аштън. Според мен основната причина е договорът. Първото възможно решение от този вид да има върховен представител на съвета, който същевременно има двойна роля и е заместник-председател на комисията. И то в една изключително деликатна политическа област. Самото понятие на Европейски Съединени щати просто вече не е актуален. И ние трябва да отчитаме това, че държавите членки смятат, че външната политика е в същината на техния суверенитет и независимост – суверенната държава винаги има собствена външна политика. Затова мисля, че трябва да разберем проблем. Нещата не са чак толкова лесни. Не можем просто да направим всичко общностно. Нещата са доста по-сложни. Затова смятам, че дори и да започнем с преговор на позиция, която може да е по-радикална, мисля, че трябва да осъзнаем, че трябва да сме отворени към основните идеи в предложението на Аштън. Както за това говореше колегата Голтери. Но все пак има някои основни теми. Ние трябва да определим основните теми, основните точки, по които можем да съгласим или няма да съгласим. Ние имаме при правомощията на бюджетен орган. Европейския парламент има реални бюджетни правомощия. Ние трябва да определим правото на освобождаване отговорност. Но аз не съм сигурен, че нашите правомощия в сферата на освобождаване от отговорност ще се подобрят, ако външната служба ще се разглежда като част от комисията, защото това ще означава, че ние ще трябва да се занимаваме с всички проблеми, свързани с комисията. Ако ще имаме съвсем отделна Европейска служба, то нещата ще станат доста по-видими, включително и нашите правомощия в бюджетната сфера. Следващия важен аспект е междуинституционалното споразумение. То, според мен, трябва да се подобри. Комисар Левандовски вчера обясни, че старото споразумение просто беше откопирано, или по-скоро текста за общата външна политика, политика за сигурност и беше прехвърлено в новия текст. Роберто каза, че дори някои фрагменти дори са били влушени от този текст. Смятам, че трябва да разработим едно ново междуинституционално споразумение, което да отразява новата ситуация и ясно да посочва, че Европейския парламент има повече правомощи, не само що се отнася до общата външна политика като цяло, но и отделните мисии. И трябва да помислим как да се подобри бюджета за обща външна политика. Може би трябва да има отделни бюджетни пера. Може би трябва да има бюджетно перо за всяка мисия отдел. Не знам дали това е съществимо, но със сигурност трябва да има повече прозрачност, по добро представяне на бюджета, за да можем ние да упражняваме нашите правомощия. Също така се говори за това, че джентлменското споразумение между парламента и съвета може да не се отнася към Европейската служба за външна дейност. Мятам, че би било грешко страна на съвета да смята, че това джентълменско споразумение се отнася до Европейската служба. И разбира се, бюджетният въпрос е също много важен. Ние трябва да спрем да се занимаваме с разходите по общата външна политика. Ние говорим за бюджетната неутралност, но не смятам, че някой очаква това да бъде реалистично, да има бюджетна неутралност. Но в националните бюджети очевидно трябва да бъдат потърсени възможност за спестявания, за да се уравновеси това, което ще правим на общностно ниво. Честно казано, от принципна и теоретична гледна точка аз съм съгласен с госпожа Гресле, но не съм сигурен, че точно това ще бъде крайният резултат. Благодаря ви. Благодаря ти, Гърън. Има още двама желачещи да се изкажат, но трябва все пак да прекратим след тях, защото трябва да гласуваме. Гласуването беше е, предвидено за 10 часа. А... Мисля, че мога да бъда кратка, защото всичко вече беше казано, което аз исках да кажа. Бих искал да започна с това, че колкото и да не е вероятно, в повечето случаи бюджетният контрол се използва, за да се постигнат политическите цели на евроскептиците. Затова трябва да сме сигурни, че дейността ни се извършва по най-добър начин и че не трябва да се връщаме от общностното ниво към националното или междуправителство ниво. Аз смятам, че това трябва да бъде основният ни политически приоритет трябва от самото начало много добре да решаваме въпросите на бюджет. Ние имаме в тази комисия доста дълга история, която доказва правотата на това, което казвам и това, което каза Инги и другите колеги е много важно. Обаче искам да кажа, че е много важно, че когато говорим за служителите, за персонала задълженията и правата на служителите да са разписани много точно, особено когато говорим за хората, които са найти от общността, в сравнение с хората, които са найти от държавите членки. Също така трябва също така да обмислим добре нещата, които са свързани с постоянния персонал, персонала, който е по срочни договори това също се отнася и до мисиите. Ситуацията ще бъде доста пъстра от гледна точка на персонала и ние трябва да помислим за това, което предложи колегата Гресле, но трябва да водим диалог със съвета, защото предложението на Пронесаща не, не е лично предложение, то определено се основа върху реалността, която съществува в съвета. Затова трябва да водим диалог със съвета и смятам, че този диалог ще ни помогне да решим много от проблемите. Но всички тези бюджетни въпроси за сега ни струват доста незначителни. Нека да помислим за това, че не трябва да решаваме проблеми така, че те да бъдат полза за евроскептиците. Господин Насурян, заповядайте. Благодаря, господин председател. Изцяло съм съгласен с това, което чух от Едит и от Йоран. Наистина трябва да обмислим нещата. Но, също така, времето изтича. Имаше различни очаквания за това какво ще случи през април и мисля, че в момента вече сме в режим на закъснение. Аз прочетох Лисабонския договор няколко пъти, пет пъти и не видях там никакви и идеи, свързани с създаването на нова институция в рамките на Европейския съюз. Така че ако нямаме правомощие да създадем нова институция, защо да създаваме нещо, което е средно между нова институция и Европейската комисия? Смятам, че моделът Олаф, предложен от Инги, е най-разумното и най-бързото решение. И що се отнася до бюджета и последица за бюджета, те са абсолютно ясни, благодарение това, че знаем как работи Олаф. Необходимата относителна независимост и пълен контрол. Смятам, че ръководният комитет, или както и да наречем този орган, подкрепя като цяло идеята, че тази система трябва да бъде част от комисията. Затова можем да обмислим нещата, да ги осмисляме и преосмисляме, но нямаме достатъчно време. И ако можем просто да спрем на един модел, който работи и то добре, мисля си, че трябва да постъпим точно по този начин. Благодаря ви. Е, така, благодаря ти, Ласло колегите, които са заети и които трябва да отидат в Комисията по външни работи, свободни сте, господин генерален директор. И вие също бих искал да заключа, да направя едно една равносметка на обсъждането присъствието на Жан-Люк Дуан, тъй като Жан-Люк Дуан всъщност беше вдъхновителя на тази странна личност е, заместник-председател и върховен представител. Това е белгийска идея. Човек може да бъде само белгиец, за да смята, че валонци и фламанци могат заедно да работят. Тоест, може да, комисията и съвета да работят заедно. Правителствената и е, междуправителственото, федералното и конфедералното. Така че Обсъждах, обсъждахме много дълго този проблем в конвента преди 9 години. Знаете, че този, това животно а, зрееше в продължение не на 9 месеца, а на 9 години. Но това е нещо смесено, това не е нещо като муле. Айде, мулето не е много поетично. А, но а, да говорим за а, детето на тигъра и лъва, на тигрица и лъв. много, много красиво животно, но което е безплодно. И тук а, говоря под като моля Жон-Люк да ме поправи, ако трябва. тътанези, които говорят за супер солана, това това е един неизбежен етап към обща външна политика, но това не е окончателният етап. Това просто е междинен етап. А, ако се спомняте по време на Амстердам, а, когато бе създадена фигурата Солана, се знаеше, че няма да има последователна а, Солана може би няма да има и последовател на госпожа Аштън. Но още тогава се смяташе, че това трябва да бъде едно междинно равнище, един междинен етап. Нека да не забравяме това, когато е, обсъждаме формата, съдържанието, бюджетирането на този орган. Ние, не трябва да забравяме, че подготвяме следващия етап, следващото равнище и че в никакъв случай не трябва да поставяме препятствия пред едно следващо равнище, пред един следващ етап. Защото още конвента смяташе, че трябва да имаме обща външна политика и политика на сигурност, а не координиране на национални политики в една изпълнителна власт представлявана от комисията. Ако продължаваме да мислим така, ако това, ако това е нашия, нашата, нашата идея, ако това е нашия, нашата цел, то тогава трябва да да внимаваме да не вземем днес решения, които ще възпрепятстват преминаването към един следващ етап. Така че нека Нека внимаваме, нека да, нека да, не, да, да няма наддаване между съвета и комисията. От една страна съвета ще каже, колкото повече е, службата и е, върховния представител имат власт, толкова отнемаме от комисията, а от друга страна а, комисията казва по този начин отнемаме а, власт от държавите членки. Но ако съберем тези две неща, ще стигнем не до една комисия, а до две комисии. Една комисия, която да отговаря за вътрешната политика и една комисия, която да отговаря за външната политика на Европейския съюз. Може би това е, което някои желаят днес, но, но в, в никакъв случай това не беше целта. Ставаше дума за създаване на една хибридна фигура с двойна шапка – и целта е да видим дали ЕСВД може да стане хибриден орган, хибридна служба, смесена служба, която да не е само комисията, която да не е само междуправителствена, която да е една смесица от две. Разбира се, подобен орган няма да може да съществува безкрайно, но това е един междинен етап, през който трябва да минем. И нека да, спом... да, да дам един конкретен пример. И тук бившия министър-председател на Белгия, чиято идея беше това, ще ме поправи ако трябва. След няколко седмици ще изпратиме мисия в Израел и Палестина. Европейския съюз няма собствена политика спрямо близ, Близкия изток и всеки там си говори каквото си иска. Така че всяка държава членка има своя собствена политика спрямо Израел, спрямо Палестина. Имаме представител на Европейския съюз към квартета, имаме е, представители, които се занимават с е, развитие, хуманитарна помощ и така нататък. Е, Комиски мисара по международната търговска дейност се води преговори с Израел по търговски въпроси. Комисаря по научните изследвания е, обсъжда с израелските власти, начина по който Израел ще участва в нашите е, научни програми и така нататък. Това обаче е, води до едно тотална липса на ефективност при търсене на решение на този основен за света проблем. Така че, ние желаеме по силата на новия договор върховният представител да предложи обща политика на 27 страни. Те обаче трябва да се съгласат и когато се съгласат, ако се съгласат, той или тя ще бъде диригента на европейската дипломация, на всички европейски служби, които работят с Израел и Палестина в разни области. И, и ако се стигне до, да речеме, някакво мирно решение, а Израел не го прилага, то тогава да можем да суспендираме е, споразуменията с Израел и същото с, е, палестин, с палестинските власти но това да не стане само в рамките на Европейската комисия, а и в отношенията между отделните държави членки и Израел и Палестина. Така, е, в състояние ли сме да създадем една политическа, дипломатическа система, която да ни позволи наистина да заемеме своето място на международната сцена за защита на нашите ценности или ще, ще си продължиме с сегашните противоречия, разнобой, разногласия. Ако сме в състояние обаче да го постигнем, то тогава кой ще упражнява демократичния контрол? Къде ще се провежда дебата? Контрола трябва да бъде тук. Не само тук, разбира се, и националните парламенти ще трябва да поемат своята отговорност. Той ще трябва да създадем нови отношения с националните парламенти. Защото ако утре има операция като тази в Дарфур, ще трябва да участват и военни сини каски под мандата на ОНЕ, както и граждански звена кой ще извърши политическия контрол на цялостната мисия, на цялостната дейност, военни и цивилни, Европейския парламент. Така че, това е нашето желание, това е нашата цел, то по някакъв начин трябва да намери своето място в документите, в финансовите регламенти, в начина за освобождаване от отговорност и така нататък. Жолик? Само две неща. А, ист, историческата истина е по-друга. Не съм аз автор. А, това се роди в конвента, после комисията възприе тази идея. Това, което ти описваш като етап в общата външна политика е напълно правилно. Общата външна политика е, е много красноречив пример за това, което става в Европа. Слага се заглавието обща политика на нещо, което не съществува и са необходими междинни етапи, тези, които ти описа. Единственото, което искам да добавя е че според мене значението на тази служба е общата външна политика да излезе извън рамките на чистото регулиране на кризи, защото Европейския съюз няма реална дипломация. Той реагира само на кризи, иначе няма никаква подготовка. Той трябва да подготви своята политика, така че да понякога да се опитва да предотвратява кризите. И именно за това трябва да намерим решение за разработването на тази политика. Благодаря ви. Сега предлагам да приключим този интересна размяна на мнения. Сега стигаме до гласуването. Точка 15. Още нямаме текст, така че ще можем да гласуваме само на едва на следващото заседание. Точка 18. Е, Устойчивост, дългосрочна устой... стабилност на публичните финанси. Господин Калфин вчера представи нашите предложения, своите предложения. Имаме няколко изменения. Всички имате вотинг листа. Готови ли сте с картите за гласуване? Започваме с доклада на господин Калфин. Съображение С. С. Устно изменение номер едно на господин Калфин. Искате ли да прочетете устното си изменение, господин докладчик? Бих предложил да добавим думата currently преди limited currently limited to approximately 1%. Uh, European budget. Това е единствената ми поправка. Добре. Кой е за изменението? Против? Зажали се, приема се. Изменение 2 към параграф 7. Ще го уточните ли? Да, господин председател. Дали моля, мога да ви помоля за нещо? Като предварително моля за извинение и вас и колегите. Ние имахме много кратко време за подготовка на измененията и тази сутрин приключих разговорите с колегите от Алде и ние имаме три изменения, които не са включени в списъка. Ако искате, аз мога да ги прочета. Те са по точки 4, 8 и 9. Така че ако колегите са съгласни и ако ви ми позволите. Да, моля. Казва председателя. Да, вчера господин Аглунд се оплака, че сроковете са били много кратки. Доповядайте. Микрофонът не е включен на оратора. Микрофонът на оратора. Извинете. Преди да премина към точка 7, бих искал да добавя фраза в точка 4, която е за преразглеждане на целите и механизми за сближаване на националните економики, включително чрез разглеждане на възможно създаване на Европейски валутен фонд. И след това продължавам като един от начин да се увеличи реалната полза от Европейския съюз. Това изменение е политически важно. Кой е за това устно изменение? Благодаря. Против? Трима. Въздържали се? Приема се. Следващото, господин докладчик. След това преминаваме към точка 7. Бих предложил да включим след думата highlights the MFF role of the EU budget. Uh, so I suggest here Предлагам с... the multi да се добави role of the EU budget. Ограничената роля на европейския бюджет. Това е точката за Европейския план за економическо възстановяване. След това накрая ще предложа да се включи, че съжалява, че липсата на необходима координация между държавите членки и економическата и фискална политика за борба с економическата криза, както и да се осигури дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Е, чакайте да ги разделим. Първо, устно към параграф 7. Имаме го. Auto Limited не, но споримо е за против. Трима против. Въздържали се. Приема се. И след това предлагате към това да се добави добавка към добавката. Тогава прочетете добавката към добавката. Края на точка 7 би изглеждала така. Обаче съжалява за това, че има и липса на достатъчно координация на държавите членки и тяхната фискална политика, необходими за борба с финансовата криза, както и да се гарантира дългосрочната устойчивост на публичните финанси. И това не е успоримо. Кой е за против, въздържали се, един въздържал се, трима против, приема се. Сега можем ли да се върнем към вотинг листа? Не още, господин председател. Добре, продължете. Благодаря. В точка 8. Отново, това са изменения които за съжаление предлагаме в последния момент и така в точка 8, когато говорим за агенцията за кредитен рейтинг, аз предлагам в края включително чрез увеличаване на ролята на Евростъпта при предоставяне на надежни данни. Благодаря за против против, да. Добре, да, <laughs> имате право. Въздържали се. Приема се. Господин докладчик. Микрофонът. След това точка 9. Предложението да се замени, да се заменят думите за прекомерни спестявания, да се заменят с да се промени посоката на спестяванията. това отношение насърчава усилията да се промени посоката на направените спестявания с цел те да бъдат инвестирани в разумна фискална политика. Причината е, че някои колеги правилно казаха, че е много трудно да се говори за прекомерни спестявания, прекомерни економии в момента. Затова вместо преобразуване на прекомерни спестявания е да се пренасочат спестяванията или спестените средства в инвестиции. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Стимулира се влагането. Сега вече можем ли да се върнем към дотинг листата? Сега е изменение на Столоян. Трябва да се гласува двете компромисни. Компромисно А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение столовия Отпада. Компромисно Б за. Против. Въздържали се. Трима. Радваме се, че Хелка е сред нас, която е седнала на място на госпожа Брантнер. Приема се и изменение 2 на Столоян отпада, изменение 3 на Столоян. Гласуваме го. Докладчикът е против. Кой е за? Тук ще трябва да броим. Против. Седемнайсет. Отхвърля се. И окончателно гласуване на доклада за против, въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. Се... Господин Сурян. Извинете, искам да направя една чисто техническа бележка. Много се радвам, че нашата комисия е била толкова гъвкава и подкрепи тези устни изменения. Но при следващ случай мисля, че няма да бъде много сложно, като си има предвид, че документ ще бъде кратък и може да бъде лесно да се разпространи, смятам, че това ще ни позволи да обсъдим нещата по-задълбочено. Мисля, че за бъдеще това е важно. Е, Благодаря, колега. Имате право, естествено. Председателя е отговорен за това положение. Ще бъдя това да не се повтаря. Трябва да ви уверя, че нашия докладчик ни предложи много и ясни, достатъчно договорени изменения, за да намерим споразумение, но сте прав, че не е допустимо да работим при подобни условия. Сега преминаваме към точка 20. Господин Манка има предложения. Първо, по отношение на омбудсмена. Благодаря, господин председател. Има тук искане за промяна на организационния ред. Всичките промени, които бяха подадени, отговарят на финансовия регламент. Това означава, че няма проблеми. Целостният обем не се промени. Има някои промени в позициите на някои служителите, но като цяло щатното разписание не е променено, но всички тези промени цяло отговарят на нашите искания. Имаме промени АД. Имаме категория АД 5, 6 и 7 и те не са част от специалните условия, които се предявяват към по-високи позиции, като АД 14, 15, 16. Това ви предлагам да одобрим този трансфер. Кой е за? Против? Двама против, един въздържал се, приема се. За Втора промяна, свързана с комитета на регионите. Първа е да спочне на 2010. Да, ние одобри... когато ни одобрихме бюджет за 2010, ние сметнахме, че е полезно да се прехвърля задълженията за управлението на пенсионния фонд от Комитета на регионите към институции на Европейските комисии по въпроси на служителите. И когато одобрявахме бюджета за 2010 година, ние сложихме 35 милиона евро в резервен фонд и тези задължения ще бъдат изпълнявани от специализирана институция към Европейската комисия и комисията и комитета на регионите стигнаха до споразумение за обема и приложното поле на службата. За това аз аз предлагам да се одобри трансфера на тези 33,5 хиляди евро. Благодаря. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Благодаря на Владимир Мамка. Точка в 21. политика по отношение на недвижимото имущество, но не общата, която, която ще обсъдим по-късно, в рамките на госпожа Трепел, а само по отношение на изпълнителната агенция по транспорт. Съгласно член 179 госпожа Холмайер. Благодаря ви, господин председател. Става до агенцията от октомври 2006 година бяхме предвидили средства до 2005 15. Ако продължиме след 2015, найемите ще трябва да се преизчислят на, други, на друга основа, а не на основата, на която го правихме до, до сега особено за новата сграда от през май 2010 изтича договора с, с а, Фортис. Знаете, че изпълнителната агенция се намира в сграда, която ще се разрушава, така че в момента положението там е много неприятно. Предлага се да се да се наеме помещение на шосе до Лавра на Фортис Балджам. Аз бих искала да благодаря на комисията и на агенцията за това, че са така приемат нещата до известна степен с мъдрост при всички случаи мисля, че можем да направим нещо за подобряване условията, при, кой, при които се наемат а, сгради. Имаше три различни процедури. Първата бе прекъсната, тъй като реш... решението касаеше три изпълнителни агенции, които ще, трябваше да се е, разполагат извън европейския е, квартал. От друга страна искахме по някакъв начин да ги съберем на едно място, но не се направи достатъчно предварително проучване. А колкото до тази изпълнителна агенция, тя беше новосъздадена, не знаехме какви ще бъдат е, нейните нужди, от друга страна беше необходимо седалището и да бъде по-близо до комисията, тъй като е, служителите на агенцията работят в тесни контакти с е, комисията. Нека не забравяме от друга страна, че е, даймите в европейския квартал са много високи а извън на квартала те са много по-разумни, така че става дума за едно пространство от 4 до 5 хиляди квадратни метра за 25 000 души. Става дума за 3, 3 сгради за офиси, АИЦ, в АИЦ БНП Париба и Фортис, а в сградата Б ще бъде разположена, да речеме, изпълнителната агенция. Има отделен вход, има паркинг, а, има достатъчно добре организиран обществен транспорт, който ще позволи на служителите безпроблемно да ходят до комисията. Ще трябва обаче да се извършат, да се направи ремонт, е, отоплителната система е, се нуждае от е, ремонт. Но ако трябват допълнително 6 месеца, ако трябват, ако трябва допълнителен ремонт от е, в размер на милион и 600 хиляди, то е, на практика нещата стават едно и също. По този начин се увеличава е, се увеличава размера на найема. За сега договор ще за найемане ще бъде за 6 години. Вероятно е това да представлява 4 милиона евро като найем, ремонт милион и 300-400 хиляди. Е, има и лихва от порядъка на 77 хиляди евро. Защо лихви и защо това? Просто защото е, частен предприемач ще трябва да извърши е, работата. Всичко това струва много. Бих искал да, да ви кажа следното. Имам чувство, че все пак са направени някои грешки. А, не бих искала да взема позиция, бих искала да се изкажа доста предпазливо по тези неща, но струва ми се, че Струваме си, че не разполагахме с а, необходимите документи. Не. Нека не забравяме също така, че изпълнителните агенции също трябва да бъдат, се контролират и те трябва да, представ, да представят оправдателни документи по силата на член 179, защото в противен случай просто ще има а, непроконтролирани разходи. Всичко това обаче не бе Цялата документация бе получена много късно. Едва миналия четвъртък получих отговор на голяма част от въпросите, които бях задала. Предадах ги веднага на докладчиците в Сянка. Знаеше се, че тази сграда ще трябва да се събаря е, че не разполагахме с достатъчно време, може би, за да вземем разумно решение, но е, бих искала да попитам е, комисията е, кой отговаря всъщност за е, наймането на сгради за изпълнителните агенции. Е, Отговора, който получих, когато зададах този въпрос, беше или комисията, или изпълнителната агенция, или е, и двете заедно. Така че струва ми се, че трябва да се промени процедурата че трябва да, имаме, да има еднакви правила за всички еднакви критерии, да се уеднаквят процедурите. Знам, че всяка агенция има свои нужди, свои специфики, но разбира се, нещата могат да се приспособяват съответно и съгласно нуждите, но в никакъв случай нещата не трябва да се извършват набързо Така че по принцип аз изразявам своето съгласие с наемането на тази сграда, но е, нека преследайте моите виждани и неща и кажете, господин Манка иска да вземе думата. Благодаря ви за казаното до тук. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за нейните огромни усилия при проучването на този въпрос. Аз имах възможност да си сътруднича с докладчика и Документът, който разглеждаме, доказва това сътрудничество. Той съдържа отговор на 25 въпроси. Можем да сме доволни от факта, че цената на тази сграда като цяло е по-ниска, отколкото цената на други сгради, които се използват от комисията. Трябва да мислим въпроса за стратегията за сградния фонд на всички институции. Защото ако действаме достатъчно рано и ако само ако имаме няколко вариант, тогава ще имаме възможност да договорим по-низки цени за тези сгради. Много е важно да обмислим, че не всички сгради задължително трябва да са в района на европейските институции. Някои сгради не трябва да бъдат чак толкова близо до другите европейски институции. И по този начин ние можем да постигнем много по-низки цени за такива сгради. След като проучих документите, аз смятам, че е добре да подкрепим предложението на докладчика. Благодаря ви. Благодаря, господин Марк. Благодаря, господин Хелга, господин председател, първо искам да благодаря на госпожа Олмайер за нейния труд, за изложението и за политическите последици от нейните предложения. Тя работи много прозрачно, винаги беше на наше разположение, за да ни предостави информация, да отговори на въпросите. Имаше чудесно сътрудничество между депутатите, които отговаряха за тази тема. Тя Е, даде една обща представа за политиката по отношение на сградния фонд в дългосрочен план. Това е много важно. Важно е отговорно да харчим средствата и да приемаме само тези договори, които са ни изгодни Това ще бъде много важно за поддържане на сградния фонд. Последиците от предложенията на госпожа Майер ще бъдат много добри. Поддържам ги. Съгласен съм, съгласна съм с нейната политика в дългосрочен план. Благодаря ти, Хелга. Искам да припомням, че Съгласно член 179 бяхме сезирани по този въпрос и решението, което трябва да вземем е дали ще дадем зелена улица на проекта за Агенцията по транспорта или ще дадем становище. Нашия докладчик, заедно с госпожа Трюпел, ни предлага да не упражним правото си на становище и да одобрим направо проекта. Кой е за предложението за нашия докладчик? Благодаря ви. Против? Един. Задържали се? Един. Имаме решение да подкрепим предложението. Сега преминаваме към точка 17. становище представено от Хелга Трюпел за изваждане от експлоатация на реактори 1 до 4 на атомната централа в Козлодуй. Имаме Вотин Криста. Donc tout le monde a son tableau de vote. Или тогава да започнем. Първо има изменение, компромисно, а към Параграф 1а, нов. За. Против. Въздържали се. Един против. Един въздържал се. Приема се. С това отпадат изменения 1, 3 и 5. След това гласуваме изменение Б, също компромисно, към същия параграф от докладчика за против има устно изменение. Устно изменение от господин Калфин, което ви е раздадено as well as, а, нали, както и за други политически приоритети. Кой е за устното изменение? Тоест изменението просто плюс устното, за против, въздържали се. Приема се. Изменения Едно, 2, 3, 5 и 6 се обхващат от тези, значи отпадат. Пристигаме, стигаме до изменение седмо на господин Калфин за против. Въздържали се двама. Приема се. Това беше по съображенията по член 3, Изменение четвърто. Докладчика за. Против. Двама против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване на целия документ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Поздравления на докладчика. Сега преминаваме към размяна на мнения по прогнозата за бюджет за 2011 година. Ще дам думата на Хелга Крупел. Трюпел. Имах среща в бюрото, където аз представлявах докладчика. Питах да бъда верен на нейните мисли. Разгледахме някои нови елементи, които докладчика събра и преди два дни получихме документа, за който настоявахме отдавна, а именно един многогодишен план за развитие на сградната политика на парламента. Госпожа Юран проследи това отблизо. Сега предлагам Хелга да сподели докъде са стигнали, преди да влезем отново в контакт с бюрото. Хелга. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че представихте идеите ми а, в бюрото. Ще продължа на немски. Ще започна с изходната ситуация, бюджета за 2011 а, трябваше да отговаря на една цел. Ние като парламент, както и другите институции, искаме да подобрим капацитета ни за работа, да оптимизираме нашата работа, което води до увеличение на кредитите. Бюджетните кредити, с които разполагаме, винаги са ограничени. И в политическото ежедневие това създава трудности, но в сегашното положение ни трябват повече пари, за да може и за тази цел трябва да намерим едно крехко политическо равновесие, отчитайки финансово-економическата криза, положението с Гърция и бюджетната политика на други държави членки. Намерихме доста добър баланс за 2011 година, което отчита новите ни задачи. Разбира се, трябва да си останем реалисти и да видим какво повече можем да изискаме за парламента и за другите институции – като същевременно обясним, че ни е много ясно в какво економическо положение се намирахме. Ние говорихме за 20% за бюджета на парламента и за прословутото споразумение от 1988 година, трябва ли то да се спазва или не и по каква, под каква форма. Аз а, смятам, че 20% не трябва да се разглеждат като някаква а, цифра, която е фиксирана веднъж за винаги, която не може да се надвишава. А, мисля, че може да се предвидят а, някакви възможности за надвишаване, като разбира се отчетем всички политически съображения, чувствителност в контактите с съвета, държавите членки не защото искаме да бъдем опортунисти, а защото трябва да намерим най-добрия компромис за бюджета на различните институции. Получихме предложение от е, ръководството на парламента. Това е временно предложение, където се предлагат 20,46% което е увеличение с 6,51 спрямо бюджета от 2010 година. Струва ни се, че тази цифра изразява, не изразява доброто равновесие, което ние търсим. Предложенията, които аз ще ви представя, имат за цел преди всичко да засилят възможностите за работа на парламентарните комисии, на политическите групи, на службите на парламента, като същевременно трябва ние самите да си наложим една самодисциплина и известни ограничения, желаяки да стимулираме растежа в Европа. За мен това означава, че цифрата 20,46 и увеличението 6,51 спрямо бюджета от 2010 година е твърде високо увеличение. То се цели твърде високо и тази цифра трябва да бъде намалена. Аз лично съм за необходими постове за библиотеката, за вътрешните и външни експерти, за увеличаването, което ще е свързано с разширяването, с прилагането на Лисабонския договор и за нуждите на политическите групи. Така че да, това се свежда до половината от исканите от нас пера. Ние трябва да изберем подход, който да покаже, че ние отлично разбираме, че в настоящата ситуация трябва да сме едновременно и предпазливи, и дръзки, за да можем да защитим интересите си и да уважим задачите, които сме си поставили не сме обсъждали на пленарно заседание дали от месец май 2010 година ще отделим 1100 евро на депутат допълнително за асистентите. Предлагат се още 1100 евро за асистентите но при в, на, в настоящето положение смятам, че това не е отговорна позиция. Според мен тази година има достатъчно причини. Както знаете, имаме асистенти в държавите членки, които са по-низко платени от работещите в Брюксел асистенти. И точно така нещата ни бяха представени от бюрото. Ако а, с а, изплащането на втория транш от 1100 евро се възнаградат сегашните асистенти, това ще а, увеличи разходите. И между другото беше ненаправено предложение да се използват 86-те милиона, изплатени от бългийската държава за закупуване на нова сграда, т.е. за преместването в друга сграда. Аз искам да попитам. Е, попитах дали става въпрос за покупка. Оказва се, че е така и че тези разходи не се отчитат в е, въпросната сума. Според мен това не е отговорен подход. Ако искаме да водим дългосрочна, разумна политика, не можем да заявим, че ще използваме тези пари за покупката на нова сграда, без да знаем как ще финансираме допълнителните разходи, които ще повлече това. Това не е, е отговорна бюджетна политика и аз лично съм против това. За сега този втори транш от 1100 евро не трябва да се одобрява, спротив мен. Ние трябва да сме изключително предпазливи по отношение на политиката в сградния фонд и смятам, че сградата КАД в Люксембург трябва много добре да бъде представена и да се под точните суми, които са необходими за нея. Що се отнася до политиката за сигурност и безопасност, парламента, генералният секретар, както знаете, иска да я засили и да разполага с необходимите средства за това, но тук има конфликт на целите. Ние трябва да засилим сигурността вътре в парламента, като същевременно този парламент трябва да е отворен за хората отвън. Не може да говорим само за сигурност, ако не можем да разрешим тази, този конфликт на целите. Комуникационната информационна стратегия а, изисква повече пари. А, тук повишението 5 милиона, които са предвидени, според мен също е прекалено високо. През последните години в тази област бюджета непрекъснато се увеличаваше. Трябва да се види какви са повишенията през изминалите години и за какво са послужили и да ни се обясни а, какво означава това повишение, увеличение за 2011 година. Говори се за екологичния отпечатък, за намаляването на въглеродните емисии. За нас това е важно. Миналата година бяха отпуснати допълнителни средства за екологично обновление, за на енергийните инсталации в сградите и за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. В Страсбург имах възможност да видя новите геологични и топлинни помпи. Това може да се направи и в Брюксел. Това е една прекрасна инвестиция, която ще ни позволи да економизираме повече енергия, да намалим въглеродния диоксид и мисля, че от гледна точка на борбата с промените в климата а, ние трябва да спазваме изискванията, които сами налагаме на други. Смятам, че екологичните инвестиции, които в дългосрочен план ще позволят економии, са един добър подход. Ще то се отнася до идеята да се насърчава ползването на обществения транспорт от сътрудниците. Аз предлагам да продължим преговорите в това отношение. Струва ми се, че е желателно да има повече велосипеди в Страсбург. Аз съм си давала сметка, че много от нашите сътрудници биха искали да използват колело, за да се върнат до хотела, обаче няма достатъчно колела в Страсбург. И това е една добра екологична идея. Що се отнася до пътните разходи, ние харчим тук в парламента за пътни много повече. Верно е, че нашата работа изисква много командировки, много пътувания, но трябва ли непременно да взима бизнес класа, в вътрешните полети? Не можем ли да ползваме и економична класа и заради цената или за, и за емисиите въглероден диоксид? Аз препоръчвам това. Да съкратим с 3 милиона перото, заделено за пътните разходи. Казаха ни, че броят на поседители е, годишно трябва е, там е, цифрата е 100, трябва да се увеличи до 120. Това са 5,1 милиона евро в повече. Но центъра за посетители трябва да бъде проучен и тогава да се уточни предложението. Ние не знаем в момента как стои е, положението с този център, не ми се струва оправдано в момента да се увеличават средствата. По отношение на специалните представителни средства за колеги на специални постове, които искат 1,2 милиона в повече, аз мисля, че ако това се ограничи на 0,54 ще е достатъчно. Освен това става въпрос, тук се спомена и Дома за европейска история – ако нещата се направят както трябва. В сътрудничество с други европейски институции, органи, за да се покаже е, европейската история в цялото си многообразие, проекта би бил важен. Но в момента нямаме представа кой какво ще финансира, колко ще струва целият проект и каква ще бъде общата му себестойност. Затова нека да изчакаме проучването на архитектите и след това заедно да решим дали е възможно да се преценят а, какви ще бъдат общите разходи. Нека да бъдем честни Не знаем и какво ще е решението на Съда на Европейския съюз по отношение на заплатите на служителите в европейските институции. Може да се наложат още 12 милиона за бюджета да, за 2011 година. Така че нека бъдем предпазливи там, където можем. Още нещо по отношение на политиката с недвижимото имущество хората с увреждания често отправят критики, че няма съоръжение за тежко виждащите, тежко чуващите е, и хора с други увреждания, че в това отношение нещата могат много да се подобрят. Тук съм съгласна и ще направя подобно предложение. И в заключение ще кажа, че предложенията ми ще породят дебат, но като цяло те ще ни позволят да изхарчим 26 милиона, 26,20 е, милиона в по-малко от предвиденото. Ще стигнем до 20,15 по глава 5 с увеличение от 4,8, а не от 6,51, което от политическа гледна точка ми се вижда доста добре защитимо. Благодаря, Хелга. Това беше едно много ясно, много подробно експозе. Мисля, че колегите отлично разбират е, важните изменения, които внася докладчика, т.е. 26 милиона по-малко от предложеното от бюрото. Що се отнася до допълнителните средства за асистентите, що се отнася до това, което ни върна бългийската държава, неочакваните 86 милиона, а, както и разходите за транспорт и за посетители. Тук намаляването на емисиите, използването на публичен транспорт, на велосипеди, тъй като Страсбург е доста подходящ за това, политиката за хората с увреждания, политиката по а, сигурността, дума на историята, т.е. много-много различни теми, по които колегите могат да вземат отношение. Сега, госпожа Майер, кажете първо какво мислите за средносрочната жилищна политика на бюрото? Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много кратка. Не, не считам, че трябва да навлизаме наистина в много големи подробности в момента. Просто първо бих искал да благодаря на Елга, на Хелга за свършената работа в нейната, в нейния доклад е описана средносрочната и дългосрочна политика с, с много подробности, поне до толкова, доколкото можем да го направим в момента. Самата аз съм участвал в много заседания за подготовка на което се е изготвила цялата тази политика. Нека да кажа нещо за сградата КАТ в Люксембург, т.е. сградата Конрад Аденауър в Люксембург. Струва ми се, че тук не, нямаме правилен подход. Аз отидах в Люксембург, разгледах отделните сгради, които се намират на различни места, няма достатъчно добра комуникация и между сградите, някоя част от сградния фонд е увехтял, трябва да се направят ремонти. И не знам дали нещата ще бъдат много ефективни и ефикасни. Дали ще се получи синергия. Защото Целта е да разгледаме целия сграден фонд, да видим дали можем да направим едно преразпределение, по-добро управление и дали ако закупиме сгради, можем да намериме такива, за които да не са необходими много големи ремонти. Сега, връщам се към сградата Конрад Аденауър в тази сграда ще се помещават много служби. По този начин ще, се от... ще напуснем други сгради. А... Ще се ще има възможност за економии на 27 милиона и също времено ще използваме само една единствена сграда. И така че ако искаме наистина да разполагаме с резерв, това по този начин ще ги, ще ги реализираме. Така че наистина ще имаме малко по-голяма свобода на действие. Госпожа Трюпел подаде, зададе и въпроса или повдигна въпроса, свързан с заплащането на асистентите. Става дума за втория транш от 1500 евро. Аз лично имам трима асистенти и е, трима стъжанти, които работят в 17 квадратни метра и е, се радват, когато, когато ме няма, защото тогава могат да работят и в моя офис. Така че това не отговаря на никакви норми. Е, мисля, че това е по-малко и от клетката на маймуните в зоологическите градини. Така че все пак нека да осигуриме на нашите е, асистенти, на нашите сътрудници едно е, достойно работно място. Аз с удоволствие ги приемам в моя офис и им го отстъпвам дори, но е, е, някои от тях, които е, работят в е, моята страна, не могат да дойдат в Брюксел, защото наистина няма и място. Но вече не можем да си позволиме да довеждаме асистентите си, които работят а, в а, и, нашата страна а тук просто няма къде да сложим стол. Така че тези 1500 евро нямат нищо общо с, с това. Просто нека да си помис... да помислиме за а, нови, за нови сгради, за едно много по-голямо, за едно по-голямо пространство. Не става дума да имаме луксозни офиси. Аз, например, имам душ в моя офис, а мен въобще не ми трябва този душ, в крайна сметка. Защото аз е, едва ли се къпа тук и би ме било страх да не да влеза под душа и да не мога да излеза. Да, да не, защото се случи, случи се на един колега, затова го казах. Защото той влезъл под душа, след два часа не все още бил вътре и се оказа, че просто се е заключил вътре и вратата се е блокирала. Така че, да, крайна сметка, не, не смятам, че имаме нужда от а, душове, но може би имаме нужда от а, конферентни зали или зали за провеждане на заседания или просто на срещи, защото ако в офиса ми сме вече 4-5 души, и дойде да речеме посетител, аз го пращам, да речеме, в еди коя си зала, той може да се загуби, докато стигна. до там. Така че, но просто казвам, че това няма нищо общо с, с е, сградите за, и помещенията за секретарята. Става дума за годишни разходи за сграда, която притежаваме, която е купена. Сега става дума за 80 или 100 милиона, но при всички случаи мисля, че това трябва да се е, да се обсъди, защото ние искаме да а, очертаеме рамката, средосрочната и дългосрочната рамка. По точка 25 става дума за унези 85,6 милиона. Дали тези средства трябва да се използват за тази сграда. Не, ние всъщност сме платили тази сграда, а просто белгийските власти е, се забавиха много с е, изплащането, с връщането на тези средства. Мисля, че тук трябва да намерим някакво компромисно решение, защото тези 85,6 милиона е, ще, ще останат така като марш, марш на, за поле за действие. Така че ще има малко по-малко ограничения и ще по този начин ще спестиме и годишни лихви или съответни а, комисионни на посредници, защото не си на предвид кризата, може би трябва да помислим за известни економии в тази област. Тук се споменава, споменава и ремонта на някои сгради. А що се отнася до дума на историята, на европейската история, е, ние в Германия имаме дом на немската история. Това е един музей или, или дом, който а, така представя историята на нашата страна. Това е един много посещаван музей, който предизвиква голям интерес. А, така че мисля, че идеята е подходяща. И сега а, информационните центрове в а, държавите членки. Пред... Неодавна бях в София и в продължение на няколко часа посетих е, страната, града, първо София. Е, посетих и информационните центрове. Те, те трябва да бъдат е, в в централната част на града, а не в зона, която, в която има специални мерки за сигурност и така нататък. Казвам го, защото в София трябва да влезете в една сграда, която е заградена, която се пази. Но ако Човек иска просто да влезе, да си вземе една брошурка или да си вземе някакъв, някаква информационна листовка, която му е необходима за това или за това, трябва да мине през проверки, през сканери и така нататък. Не, аз мисля, че тези, тези центрове трябва да бъдат отворени някакси видими. Е, в е, София, доколкото разбирам, този център се намира на мястото на бившо сметище, но просто някакси не, не е много привлекателно за гражданите. Смятам, че всъщност е, съвсем друг е духа, който а, искаме да предадем на тези центрове. Мисля, че целта е те да бъдат видими, да, да бъдат достъпни, така че аз а, приветствам а, идеята на бюрото да се потърсят места или помещения, които наистина да бъдат подходящи. Доколкото знам, подобно нещо е направено в Унгария. Трябва да помислиме и за другите страни, защото в крайна сметка един информационен център е център, където човек идва да получи информация, да бъде информиран, така че целта е този център да бъде е, достъпен е, видим. Така че това бяха моите коментари по казаното от госпожа Трюпел днес. Що се от нас до предложенията за секретарията. Аз съм съгласна с казаното от госпожа Греслер. Трябва да се трябва да гледаме сериозно на работата, която вършим и ние като депутати. Можем ли да, из... да, върши... да си вършим работата по силата на, на Лисабонския договор? Лисабонския договор ни дава много правомощия, ние ще имаме много по- а, го, ще бъде много по-натоварени, и за това има нужда от, от средства. Или ще, ще вземем, ще гледаме сериозно на нещата а, за правомощията и отговорностите, които ни а, с, които и идват по силата на Лисабонския договор. Така че нека помислят а, с колегите от а, Зелените. Не става дума за престиж или каквото било, а за сериозна работа. Така че бих искала сега и да благодаря на съдокладчиците. Благодаря, Моника. Дай, дай, дай. Благодаря. А, казахте много интересни, приятни неща. Аз също признавам, че има проблем с душа и не съм взел окончателно решение. Или не го ползвам и така се прахосват пари, или го използвам и така се прахосва вода. А, говорихме в в, в това в групата за сградния фонд, че много е, е скъпо, защото трябва да се пусне водата да тече докато почне да функционира, това не само, че е безполезно, ние предлагаме да има по една баня на етажно, да се махнат тези душове, ще се спечели пространство за кабинети или пък за естетични цели. Наистина, това е сериозен проблем, нищо, че звучи като вид. Вижте, Плюс това, е <laughs> използването на тези душове не отговаря на принципа за прозрачност. Така че има какво да се промени. По тези сериозни теми давам думата на господин Воган. Uh, uh, благодаря. Аз няма да говоря за душовете. Аз бих искал да благодаря на докладчика за доклада приветствам проекто изчисленията и правилно каза докладчика, че е много трудно да се намери подходящ баланс, но нека да постигнем този баланс и това ще бъде възможно след като се отчитат мненията, изказани от членовете на тази комисия. Особено приветствам обсъждането на прак от 20%. Този въпрос трябва да бъде обсъден на бюрото и след това с други институции. Може би е добре да създаде работна група, вместо да се пускаме в продължителни обсъждания. Също така приветствам това, че докладът призовава към малко увеличаване на числеността на персонала в сравнение с първоначалното е, щатно разписание. Мисля, че по-добре е да се преразпределят задачи, отколкото да се наема нов персонал. Но що се отнася до надбавките за допълнителен персонал на депутатите, мисля, че ние можем да постигнем консенсус, но аз смятам, че може би в момента не е подходящо тези 1500 евро до края на годината да бъдат одобрени. И може би трябва да включим това като някаква възможност за обмислене. Също така, що се отнася до увеличаването от 6,5%, това предложение е прекалено голямо. Трябва да призовем да бъде намален този показател чрез по-голяма ефективност. И докладчика виждам, че свежда тази цифра от 6,5 до 4,5%. Мисля си, че ако е възможно трябва още повече да намалим този показател. Един пример. Новата система за управление на знанията, за която ние призовавахме от много време с цел да се рационализират всички източници на информация, които са достъпни за депутатите. Тя трябва да подобри информацията, но също така по този начин е възможно да се спестят средства благодарение на по-голямата ефективност. Също така мисля, че ние сме срещу допълнителното финансиране. Аз uh, и които са свързани с кабинетите. Аз не съм много сигурен, че не е уместно в момента да правим такива предложения за допълнителни помещения. Мисля, че трябва ясно да покажем, че ние сме против неоправданото увеличаване на разходите. Що се отнася до разходите на депутатите, аз смятам, че и в това отношение докладът е много добър. Като цяло приветствам доклада и ще включа моите бележки. Благодаря, господин Гайер. Господин председател, и аз Искам да се върна до тавана от 20%, който си наложихме и който не можем да надвишаваме, кой знае какви суми. Когато разглеждаме бюджета на парламента, ние не трябва да си налагаме ограничения по отношение на упражняването на нашите правомощия в законодателната област и управлението на бюджета. Ако ние сами се ограничаваме в тази област, ние сами не се взимаме на сериозно. Съгласна съм с госпожа Майстер. Що се отнася до този допълнителен транш за асистенти или за секретарията, Разбира се, има основание за увеличение, тъй като ние увеличаваме правомощите си съгласно договора от Лисабон. И ако си сложим ограничения, ще имаме много по-големи трудности за бъдеще да оправдаваме всяко искане за увеличение. Основните правомощия на парламента са в областта на законодателната дейност и контрола на бюджета. Не знам защо а, ние като комисия по бюджета сме внесли изменение към освобождаването на отговорност от парламента, което беше отхвърлено. е всъщност, той се отнасяше до филмите, до наградата Люкс. Ако почнем да економизираме от такива неща, и ние знаете, че имаме награда за журналисти, награда за, ето, предвижда се е, изграждането на музей на европейската история. А, ако се върнем към концепцията в основата на а, нашата дейност, ще видим, че има редица пера по този начин, които ще пооблазнят да, да се съкръщават. Не се знае кой ще покрие, примерно, изграждането на този музей. Имах а, разговори с отговарящия за политиката в сградния фонд по това време. Пазарните аргументи, които той размахваше на времето, бяха значителното увеличаване от потребности на офис площ в европейския квартал, както и сгради за наемане. А ако обаче минем по улица Белияр, ще видим, че има цели сгради с празни е, кабинети, които се отдават по найем. Убеден съм, в европейския квартал, ако се разходите, ще видите, че има доста сгради с празни офис помещения. Да се купуват допълнителни сгради, да се търси, да се строят, да се отпускат значителни кредити, това не ми е ясно защо след като е възможно да вземем под найем за нужди, които твърде бавно се покачват. И си мисля дали по този начин няма да осъществим економии, които ще ни приближат до тази граница от 20%. Благодаря, колега, господин Фернан. Благодаря ви, господин председател. Още веднъж като че ли администрацията ни отпуска повече, отколкото сме поискали. Това е доста необичайно положение. Сега, според мен е, важното е следното. Що се отнася до 20% ние, този лимит, който ние сами сме си наложили, вече е, е прекрачен. Това знаеме, че не, не, нямаше нищо общо нито с статута на депутата, на депутатите, разширяването и така нататък. Тоест, ние, сам, ние сами си поставихме това ограничение и го нарушихме веднага след това. Имаше разширяване, имаше нов статут и се закупиха нови сгради. Тоест, ако ще поставяме нови ограничения, първо трябва да ги определим много точно и след това да се придържаме. фиксираните разходи всъщност очертават минималната рамка за оцеляване, ако мога така да се израза, на парламент. Знаеме какъв е минимума, който е необходим, за да продължиме да работиме. И след това необходимо е вече да степенуваме приоритетите. Политиката в областта на сградния фонд трябва трябва да ни позволи да имаме бюджет с нулева база и всеки разход трябва да бъде наистина обоснован. Бих искал да поздравя докладчика а, за извършената работа, но и да й кажа, че ние не сме съгласни с някои от нейните предложения. Не смятам, че комисията по бюджета трябва по, по, по пряк или непряк начин да променя статута на депутата, защото когато става дума за пътувания и за дневни, става дума за статута на депутата. Т.е. това са правила, които са одобрени при предишния мандат и ние сега не можем да ги променяме. Мисля, че всички разходи за пътувания са направени в рамките на правилата и нека да не изпадаме в лесен и повърхностен популизъм, като кажем, ето на, можем сега да намалиме с 3 милиона разходите за пътуванията на депутатите. Това в крайна сметка какво ще, какво ще каже на нашите избирател и на нашите съграждани? Еми, че до сега просто бюджета не е бил управляван ефективно. Ако искаме да поставиме под въпрос или да, да промениме статута на депутатите, добре, нека да го направиме ако искаме да намалиме разходите, добре, но нека това стане в рамките на целия парламент, като проведеме широка дискусия, а не тези промени да се извършат чрез и в комисията по бюджета. Защото да, да, да, да заявим, че искаме 3 е, милиона економи или можем да намалиме с 3 милиона разходите за пътуванията, това означава, че ще променим правилата. Тоест, ние първо трябва да променим правилата, ако искаме да направим спестявания или економии и така нататък, а не обратното. Аз трябва. Аз не мога да да дойде от Португалия по друг начин, отколкото с самолет, така че е, емисиите, които произвеждам, са повече, отколкото друг, който може да е, използва друг вид транспорт. Нека не се подаваме на е, повърхност на на повърхностен на популизъм, нека не подхранваме е, евроскептицизма. Нека не помагаме на онези, които непрекъснато казват, виждате ли колко ни струват тези депутати и които не искат и да знаят каква работа вършим. В крайна сметка ние сме тук, за да извършваме законодателна работа и ние им са ни необходими средства, за да я вършим. Още в началото казах, че администрацията предлага, а ние можем и да отхвърлим предложението на администрацията. Що се отнася до 1500-те евро, нека не забравиме, че сме поели ангажимент и, ком, и нашата комисия, и комисията по бюджета трябва да спазва своите ангажименти. Ставаше дума да имаме повече сътрудници, асистенти. Тези, тези пари не са за нас, за депутатите, а това, това са средства, които ще помогнат на депутата да бъде по-ефективен и да върши повече работа. По този начин ще можем да наемеме допълнителен асистент, но за да не товариме допълнително бюджета, Предложихме 1500 първата година и, 1000, и втори транш от 1500 на втората година. Значи ние всъщност е, правим крачка на, назад. Казахме, че искаме, а сега казваме вече. Значи няма да, е, нямаме нужда от допълнителен асистент. Тоест, или отхвърляме тези 1500, по които се бяхме договорили. И по този начин просто променяме мнението си, становището се или приемаме тези 1500 евро и изпълняваме ангажиментите, които сме поели. Поели сме и известни отговорности, ангажименти за създаването на дом на историята. Може би наистина трябва да се помисли повече преди човек да поеме ангажименти, но веднъж поел ангажименти, ангажиментите трябва да бъдат е, да се изпълняват. Да, можем да, можем да осъществяваме економии, да, наистина трябва да започваме от нулев бюджет, т.е. пълно оправдание на всеки един разход, ефективност, но това е. Скъпи колеги, е, госпожа Вертман и мадам Андреса имат по една минута, тъй като е, нямаме повече време и след това вече няма да имаме и превод. Госпожа Вертман. Благодаря, господин председател. По разходите за пътуване. Не смятам, че се занимавам с популизъм или евроскептицизъм. Мисля, че предложението е различно. 570 евро е цената на билета ми, ако пътувам по определен маршрут, или мога дори да похарча и повече. Има разлика между цената на билета от 570 до 1500 евро, в зависимост от класата, в която се пътува. И всъщност става дума само за едно кафе в повече, де-факто. Не разбрах съвсем добре коя защо правите връзката с емисиите на въглероден диоксид? Бихте ли могли да ни предоставите малко повече конкретни доводи? Вярно е. Странно е, че в транспортните разходи преди имахме е, преди това една глобална сума, която беше наистина доста щедра. Нашите предшественици, предишният парламента се възползва от това, а сега се оказва, че когато читаме действителни разходи, е, е, е, има повече разходи. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на докладчика за много ясното представяне на доклада. Аз присъствах на срещата на бюрото и първо искам да отговоря на господин Фернандес. Мисля, че можем да постигнем економии и правилника за персонала постоянно се преразглежда. Анализът на разходите за пътувания и другите разходи на депутатите създава при мен впечатлението, че новият правилник означава повече разходи, отколкото предишни. Затова трябва да разгледаме нещата по-подробно. Също искам да кажа, че Бюрото постанови на това заседание, че вторият транш от 1500 евро – беше планиран от самото начало. Затова мисля, че имаше определена липса на прозрачност от страна на бюрото, защото те не ни казаха, че те искаха да направят пълна корекция, а именно 3000, а не 1500 евро. Във връзка с казаното от господин Фернандес за разделянето на разходите на парламента по броя на депутатите, това означава, че 2 милиона годишно се падат на депутати. Аз мисля, че това е важно, защото ако сравним тази сума, независимо от това каквото правим, с разходите за който и да било депутат в националния парламент, в която е било страна, ще видите, че ние струваме много по-скъпо, отколкото който да било депутат в национален парламент. И още едно нещо, което ще добавя. На заседанието на бюрото беше казано, че това увеличаване няма да бъде увеличаване за сметка на данокоплатеца. Не мога да разбера как това е възможно и бих искал да получа обяснение. Благодаря ви много. Сега не мога да дам думата на Елга за, приклю... за да направи равносметка. Да, обаче. Не, не, просто няма да има превод. Добре. Мисля, че говорителите на, на групите са много ясни, така че знаем докъде сме. Еми, Елга тогава само, на много небързо, наистина. Наистина много. Е. По зададените въпроси, по въпроса за разходите за пътуванията и устава на депутати, това, което аз искам да кажа, господин Фернандес каза, че трябва да променим правилата в устава на депутата. Мисля си, че това е напълно нещо, което подлежи на обсъждане в е, рамките на етичния кодекс. Да, наистина, това, което беше казано, е, че ако се пътува на кратки разстояния, може да се пътува и с економична класа, но ако пътувате в економична класа на дълги разстояния, например, до Китай, просто това е съсипващо. Разбира се, ако ние всички ползваме бизнес класа или първа класа, това е много скъпо и тя даде правилни примери. Що се отнася до въглеродния отпечатък? Ръководителят на нашата система е МАС, новия е директор, и изтъкна екологичния аргумент, че ако има повече места в економичната класа, това означава, че вие спестявате пространство. Тоест, вие нямате нужда от толкова много пространство в самолета, т.е. могат повече хора да бъдат транспортирани с този самолет. Следователно, в крайна сметка, се намаляват емисиите на въглероден диоксид. Тоест, това беше смисъл, че от екологична гледна точка е по-добре да се взима влак, ако е възможно, и да се закупуват повече места в економичната класа, а не в бизнес класата. По този начин се намаляват емисиите и за това ние сме съгласни. Искам много ясно да кажа, господин Фернандес, не правя нищо, което да е в от полза на евроскептиците. Аз смятам, че ни трябва наистина да постигнем 30% намаление на емисии до 2020 година и ние трябва да дадем нашия личен принос. Ние не можем да кажем на всички хора по света, вие трябва да си промените начин на живот, но ние си продължаваме е, по-старому. Мисля си, че това е много вредно за европейския проект. И там, където можем да подобрим нашия въглероден отпечатък, трябва да го правим. Сега за тези 1500 евро. Смятам, че дори ако трябва да имаме тези суми, като се започна 2011 година, вие не може да плащате надлежно на асистентите с тези 3000. И затова вашият аргумент не е състоятелен за мен, че това означава нов сътрудник. И госпожа Върфман каза, че няма връзка между новия асистент и политиката в областта на сградния фонд. Аз не разбирам какъв е довода. Тя каза, че няма достатъчно пространство за хората и ако имаме допълнителни сътрудници, мисля си, че ситуация ще бъде много лоша. Трябва да имаме много ясен и откровен дебат тук. И последното за, за нарадата Лукс. Аз тук не съм съгласна с господин Гайер, защото става дума трябва да се плаща цена за комуникация за субтитрите, които се правят на всичките 23 официални езика. Става дума за политиката ни.